А мисля, че можем да започнем вече, колеги. А и да напомна на тези, които не бяха тук след обед вчера. направихме някои промени. Госпожа Ройтова ще бъде първа за осигурителните схеми. След това ще имаме а, изказването за тракторите и накрая за защита на личните данни. И след това ще гласуваме. А, казвам на всички добре, добро утро, а не само на тези в залата и на всички, които са станали достатъчно рано, за да ни гледат по интернет, тъй като се излъчва нашето заседание. И така започваме а, с госпожа Ройтова, която ще говори за системи за гарантиране на депозитите. Съжалявам, госпожо Ройтова, че предишния път нямахме достатъчно време, за да можем да дискутираме тази важна тема. След това госпожа Стайла а, ще говорите вие вместо Шмидт, нали така? Госпожа Свенсен не е тук, но госпожа Салвини е тук. Мисля, че имаме и представител на комисията. Добре дошли. И така много съм щастлив, че мога вече да дам думата на госпожа Ройтова и благодаря, че прояви гъвкавост да промени програмата си. Сузана, имате думата. Благодаря много, господин председател. Бих искал да благодаря първо на комисията за висококачествените законодателни предложения, които направи. Също така искам да кажа, че съм много благодарна на докладчиците в Сянка, защото те участваха много активно в подготовката на схемите за гарантиране на депозитите. Ние а, оригинално подготвихме а, доклада на английски, а, след което, като се е, получи превода на чешки, аз за съжаление констатирах, че има някои а, грешки, не се използваха, а, не, не беше из, използван точния термин, така че ще помоля колегите, всеки на собствения си език, да направи проверка дали а, точните термини са използвани, защото за застраховането те са много важни. В, в, в четвъртък след обед е крайния срок. Ние мисля, че до тогава ще успеем да постигнем един много добър компромисен текст. А става въпрос за преглед на една директива от 1994 година. <clears throat> Финансовата криза ни показа, че е много важно да направим една хармонизация на инструментите за застраховане. покриват се с новите вариа... предложения за директивата по-широки кръгове от застраховани и застрахователи. По-настоящем в Европейския съюз има около 40 схеми за гарантиране на депозитите. И така, тази директива, разбира се, е свързана и с други директиви в финансовия пакет, но ние искаме да сме сигурни, че тази система е надежна и че може да устои на други потенциални финансови кризи. Надяваме се, че няма да се случат, но трябва да сме готови. Ето защо аз формулирах няколко проекто предложения, за да се увеличи защитата на потребителите а, да има по-голяма прозрачност и изобщо смятам, че системата не трябва да бъде чак толкова скъпа, колкото беше а, представена в първото предложение на комисията. И така, искам да се включат а, сертификати а, за, спестовните, за спестовните влогове и банковите сметки, което мисля, че трябва да се прилага във всички държави членки. Освен това искам да има депозити по общини. Имаме в Чешката република 6000 общини и ако банката, към която те имат депозити, фалира, те остават без средства, те банкротират. Ето защо смятам, че трябва да има диверсификация и наистина е изключително важно за много местни проекти или проекти от местно значение да имаме една такава сериозна схема за гарантиране на депозити, както на общини, така и на физически лица, разбира се. А, също така искам да се <clears throat> ам, ускорат и подобрат като качество процесите на взимане на решение. Освен това да се гарантират по-високи, по-големи суми а, в депозитите, като например 100 000 евро и така нататък. Освен това, удължаване на а, предложения 7-дневен срок за изплащане. Това са 7 работни дни и цял а, за сега е предложено и а, всичко това се удължава много. Например, в Дания и в Великобритания е, ще имат сериозни проблеми, защото в Дания и Великобритания системите са много добри, но с това удължаване на срока за изплащане, като че ли ще създадем повече проблеми. И така, смятам, че един период от 5 години трябва да бъде фиксиран, за да могат да преминат всички държави членки към 7-дневен срок за изплащане във всички от тях. Освен това, има предложение на комисията, свързано с а, ня... Е, с някои по-специфични елементи, свързани с наименованията на банките или финансовите институции, притежавани от едно и също лице, било то юридическо или физическо. И а, е, а, искам от името на парламента да бъде направена тази гаранция, че 100 000 евро а, на а, лице физическо или юридическо ще бъдат гарантирани, независимо, че а, може да са вложени в а, различни банки, притежавани от едно лице. Във всяка една банка може и трябва да бъдат гарантирани по 100 хиляди. Комисията предлага 100 хиляди. Но трябва да специфицираме и примерно предоставянето на по-добри условия за депозити детски и младежки. За да не се плащат твърде големите банкови такси, които се налага да се плащат за всички видове влогове. Освен това искам да предложа една по-добра защита на банките. Много е важно за клиентите банката да не а, рухне, но ако рухне, а, до 100 000 евро трябва да е сумата, която ще бъде гарантирана един общ фонд за ранна намеса може да бъде едно добро решение. Едно друго предложение. Нещо, което аз поддържам е системите между държавите членки да бъдат свързани, което е не е е различно от това на комисията, която предлага да бъде а, по избор на доброволна база да се направи това, само който иска да бъде а, свързан в общата система. Но ние знаем, че поради твърде а, тесните а, контакти и междубанковите, а, междубанковото кредитиране, а, ако започне една криза, тя много лесно и бързо се разпространява от един регион в друг. Освен това, искам да отбележа и формулата, която се използва за а, процента а, за покриване на риск. Има различни финансови а, проф, профили в отделните държави членки. Има а, доста големи различия в условията, съществуващи на финансовите им пазари. Едно проучване установи, а, и това изследване използва формулата, предложена от комисията, а, че може много лесно да се влезе а, в най-низката като сигурност група в съответствие с този коефициент. А, за това смятам, че тази формула не е достатъчно надежна и трябва да бъде променена, подобрена по-скоро бих казала, а защото имаме задължения спрямо потребителите, Освен това, езиковият режим е важен. Банките много често предлагат договори а, на език различен от официалния език на държавата членка, в която е клиента. И за това твърде често потребителите не са достатъчно изчерпателно информирани и тогава хората не могат да преценят информирано дали искат да подпишат този договор или не. Благодаря Сузана изключително детайлно за изключително детайлното а, представяне. Сега нека да чуем и докладчиците в сянка. Госпожо, а, госпожа Ройтова наистина свърши много добра работа. Ние работихме заедно и да, благодаря, че отбелязахте, госпожо Ройтова, че има проблеми в а, а, превода на чешки, защото и в някои други езици се оказва това. Например, ако вземем това, което се случи а, с Великобритания, The Bank of Scotland, Халифакс и цялата изобщо Lloyds Group, а, а, те се е, собственост на едно и също юридическо лице, така че а, а, е, това е много правилно и много важно, което предлагаме, а, че по институция, а не по а, наименование или по група, притежаваща няколко институции, да се определя сумата, която ще бъде гарантирана. Наистина могат да бъдат много особени, много специфични условията. Когато се случи кризата, хората бяха а, много хора имаха депозити в а, банка, която имаше съответно а, своя клон в, а, клонове в Великобритания и в Дания. А, но а, това съвсем не означава, че това са отделни институции. Не, това са просто клоновете на една и съща банка. Но това е много важно да се уточни, че а, независимо от това, че може да е един собственик, а, сумите, а, които трябва да се гарантират, трябва да са а, тези, които се определи за отделните институции поредица от предложения бяха направени, а, което обаче, които обаче са насочени към това да се стегнат нещата още повече, вместо да се увеличат вариантите. И така, на 100 000 или 150 000 евро сума, това вече е нещо, което а, трябва да решим кое е по-добре да бъде гарантираната сума, но искам да ви благодаря, госпожо Ройтова, защото това е един много съществен законов текст, проекто законов текст, който надявам се ще помогне да избегнем случаите като през 2008 година. Да, благодаря госпожо Стайлър, да, наистина това е много важно, а, та, че се ангажирахме с а, а, финансовите проблеми. Благодаря. Благодаря на госпожа Ройтова. Е, европейските правила за депозитите трябва да почиват на, е, хармони, на хармонизиране. Трябва да същевременно да се гарантира финансовата стабилност, като се спечели доверието на съгражданите. Правилата трябва да бъдат хармонизирани, т.е. да се завърши вътрешно финализира вътрешния пазар за финансови услуги в Европейския съюз трябва да има достатъчно ниво на финансиране и методите трябва да е, дава, да, да насърчават е, инвестиции и спестявания, като обаче се внимава за степента на риска. Е, Периода за плащания трябва да бъде намален, съкратен съгласно предложението на господин Сайман. Потребителите трябва да могат да получат обратно средствата си след банкрут или обявяване на банката в неплатежпособност, съгласно предложенията на госпожа Симсон. Смятаме, че трябва да определиме сум, сумата, която трябва да, която трябва да, която да бъде максимална защото в противен случай няма, няма да има хармонизиране между различните държави членки. Трябва също така институциите, принадлежащи на, на цялата финансова система, да могат да гарантират и прилагат еднакви правила относно риска моя колега господин Шмидт е, е раз, разочарован от, от, е, някои а, от не, не, не, не, недостатъчното хармонизиране и затова съм прот, е против изменение 12 и принципа. Ние също, също така сме против изменение 13 член 6 за решение, където се остава възможност на държави, държавите членки да използват различни им, имена на филиали. Това е опасно в случай на финансова криза. Е, да, например, датските банки им дават по-добра защита на спестяване, отколкото е, някои е, шведски банки и техните филиали. Благодаря ви. Um, Благодаря много. Господин Ашли Фокс и след това господин Шуле. Господин Фокс. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на госпожа Ройтова. Тя има един много прагматичен подход и привет, приветстваме много от нейните предложения. Включва, включването на таваните е едно логично решение. Също, също, така заличаването на член 11 относно риска. Смятаме, че държавите членки трябва да разполагат с достатъчно гъвкавост, за да могат да прилагат свои е, специфични е, механизми. Ние е, предлагаме да се изтрие тази разпоредба, защото е, тя има неблагоприятно влияние върху доверието на потребители. Също така смятаме, че държавите членки трябва държавите членки да имат възможност да определят сумите че трябва да, определят колко от спестяванията да бъдат от влогове ex-ante и експост. Госпожа Ройтова а, Предлага също така изплащанията да, да, да, да се извършват в, 20, в срок от 20 дни. Има различни има различни мнения в различните политически групи, но като че ли има повече а, а, така желани от различните групи за пет работни дни. За това аз предлагам на госпожа Райтова да потърси консенсус. Не знам дали ще бъде подкрепено и включването на незащитените влогове. Не съм убедена, че тази мерка е наистина необходима. Ако всеки филиал трябва да иска отделно разрешение, това ще доведе до прекалено много бюрократична тежест и аз не смятам, че това ще бъде благоприятно за потребителите. Е, освен това сме съгласни с повечето предложения на госпожа Ройтова и очакваме е, да чуеме мненията и различните. Сега ще дам думата на комисията. Е, Британският парламент написа писмо на председателя Баросо относно е, гаранционните схеми, за взаимопомагателните гаранционни схеми. И е, това на, на, на практика под, подкрепя и засилва позицията на госпожа Ройтова. И това означава, че и парламентарните комисии в различните държави членки разглеждат и обсъждат този проблем момент. Сега господин Бенка. много накратко, защото не разполагаме с много време. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се концентрирам върху най-важните елементи, макар че всички те са важни, които бяха упоменати. Нека да започна. <clears throat> Може би с общините. Само да ви информирам защо комисията предлага изключването на обществения, публичния сектор изобщо от тези гаранции – това се правеше и в миналото. И съответно държавите членки имаха правото да решат дали ако а, от публичния сектор а, дадена организация има влогове в а, банка, изпаднала в несъстоятелност, а, дали да има а, обратно изплащане или не, и повечето не го правеха, повечето държави членки не го правеха, включително и за общините се отнася. Защото а, по директивата за капиталовите изисквания, а, общините са сред привилегированите. и общините имат по-лесен достъп до капиталовите пазари. Ето защо не смятаме, че трябва да защитим до толкова висока степен общините и техните а, вложени суми. Е, радвам се, а, че ни подкрепихте а, за а, срока за изплащане и така собствениците на депозити ще получат а, своите средства в един кратък период от време, чрез изплащане от страна на съответната банка, е, което е много важно. Следващото за общите наименования, т.е. за различните наименования, които обаче имат нужда от само едно разрешително и така нататък. Това е позиция, която се подкрепя много и от британската общественост. Както вече беше споменато от член на вашата комисия, въпрос на регулаторен арбитраж и нарушаване пазарните правила. Защото в Великобритания може да, се, да функционира една банка под различни имена, без да е задължена да разкрива тази информация пред а, своите клиенти. Не знам каква е ситуацията в другите държави членки. А, ако това се направи според предложението а, на вашата комисия, ще се отворят толкова много клонове, че няма да могат а, да бъдат проследени и тогава а, прозрачността ще спадне изключително много. Ето защо аз не мога да разбера в достатъчна, в достатъчна степен тази система. Една банка, едно наименование, защото ми се вижда достатъчно опростена и лесна за разбиране. Защото ми се струва, че ако а, бъде включено вашето предложение във връзка с наименованията, ще бъдат стимулирани някои не особено законосъобразни действия. Така, по отношение на вноските. За потребителя там няма нищо материално изразено. В смисъл няма никакъв материален интерес и не виждам с какво го защитаваме повече но идеята е да се направи нещо, за да се гарантира а, намаляването, ако не пълното изключване, на възможността от а, рухване на банки. Защо, а, защо го правим? Защото този текст представлява стимул за банките да направят всичко необходимо и възможно да не банкротират наистина ще бъде несправедливо за единния пазар, ако банките ще трябва да плащат хикс сума в една държава членка, Y сума в друга държава членка, след като риска не не е много различен между тези или всички държави членки и затова си мисля, че формулата трябва да бъде единна за изчисляване коефициента на риска и съответно плащ, размера на плащанията, които трябва да правят банките в отделните държави членки. Така, какво всъщност е направила комисията в тази насока? Член 9 показва, интервенция и разрешаване на проблема вътре в банката. Например, трансфер на депозите. Имаме случаи на закупуване на някакви големи активи, които а, суми биват прехвърлени а, през една или две банки. Освен това се случва бан, е, е, две банки или дори повече да се слеят, било то чрез изкупуване или сливане, но да станат една институция. И тогава а, има още една причина ние да не можем да изискваме униформеност в а, подкрепата на ликвидността като гаранция и поредица от други елементи. Но не трябва да забравяме, че повечето от упоменатите мерки бяха използвани по време на финансовата и банкова е, криза и, за съжаление, не доведоха до особено добри резултати. Комисията смята, че в, раз, в резолюцията, в разрешаването а, на банковите проблеми е бъдещето. Благодаря ви, господин председател. Да, много полезна информация. Сега ще дам отново думата на госпожа Ройтове. Така, значи, четвъртък в 12 часа е, изтича срока за предложенията на 9 май в а, Страсбург ще гласуваме, за да влезе в пленарна зала през юни. И така, госпожо Рой, Ройтова, можете ли съвсем накратичко да ни а, представите окончателните си идеи? Благодаря. Нашата комисия трябва да има много ясна позиция относно периода за, из, за изплащане. Мисля, че е необходимо да се споразумееме за един много кратък период, за по-кратък срок на изплащане. Също, но обаче трябва да имаме, да се опитаме да а, имаме да, да се споразумееме с комисията ЕКОН за един период, който няма да бъде отхвърлен от държавите членки. Затова трябва да имаме много а, добра преговорна, преговорна позиция, така че струва ми се, че 7-дневния срок е е, подходящи. Що се отнася до мес, органите на местно самоуправление? Те не са свързани с е, обикновено с централния държавен е, бюджет и нямат много лесен достъп до кредити заеми. Затова смятам, че техните депозити трябва да бъдат гарантирани поне до известна, до, до известна степен, за да могат да разполагат със средства и за да могат поне да, си, да плащат на своите служители. Колкото до отделните клонове, моята позиция е различна. Е, обикновено хората, хората смятат, че всеки всеки всеки клон трябва да си има свое разрешение, но ако ние е, приемеме е, предложението на комисията, то тогава е, би трябвало банките да уведомат е, потребителите, че да речеме е, техните клонове не са покрити от е, тези правила. Е, колкото до срок от 12 е, месеца, аз съм съгласна, но нека да обсъдим това с докладчиците сянка. Аз не съм против хармонизирането при всички случаи. Благодаря, Сюзана. Вашето становище е от много важно и много а, своевременно. И ще продължиме обсъждането на 12 април след изтичане на срока за изменение. Сега Следва следващата точка. Добре дошъл на господин Панцери относно одобряването на превозни средства за селското стопанство и горското дело. След обмяна на мнение с докладчик ще, трябва, ще, трябва, ще трябва да предложим някакъв срок. За това всъщност и отложихме, разменихме мястото на тези две точки. От, това е междинен доклад, същевременно предвижваме и едно изслушване на тази тема. Сега давам думата на господин Панцери. Не можем да, влезем, да навлезем в подробности, но при всички случаи ще имаме и изслушване по въпроса, както каза госпожа Сули, която докладчик сянка няма, госпожа Руле, аз съм тук, Сондегард го няма, Салвини е тук, е, така че всичките ще могат да се изкажат. Сега господин Панцери, е, кажете какво е състоянието на нещата, докъде стигнаха обсъжданища? Господин Восинис е тук също така от Генерална дирекция предприятия предприемачи с предприятие. Господин Панцери. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще представя нещата, както вие сам казахте, и ще имаме възможност отново да се върнем към тази тема по много по-задълбочен начин. Мисля, че ясно е, че целта е да се създадат хармонизирани правила за безопасността на превозните средства в областта на селското и горското стопанство, така че да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се пази околната среда и се гарантира също пътната сигурност и сигурността в областта на труда. Всъщност става въпрос за упростяване на съществуващото законодателство тази седмица имахме редица срещи с различни заинтересовани страни, включително с представители на Европейската комисия и е, уточнихме някои важни моменти. На 12 април ще говорим за тях по-подробно присъствие на представители на различните заинтересовани организации. Всъщност има четири категории въпроси, върху които трябва да съсредоточим нашето внимание. Първо, въпроса с срока на делегираните актове. По отношение за поддържането, поправката и ремонта, технически изисквания, емисии, и четвърто, с превозни средства от категория 1. По повод на графика има различни виждания. По принцип трябва, текстът трябва да влезе в сила през 2014 година, но някои считат, че това е, е един период, в който ще има голям натиск в е, законодателната дейност Предложението на комисията за 2004 година цели да се избегнат ситуации, в които някои закон... ще се появят законодателни актове, които си противоречат например, да, на директиви е, по подобни теми, но мисля, че можем да намерим компромис между потребността да имаме балансирани нормативни актове и да отговорим на изискванията на всички заинтересовани страни, които имат, са заинтересувани от хомологирането на тези превозни средства. Това е първата категория въпроси. Второ, поддържането, услугите по поддържане на тези средства. В глава 16 се прави подробен анализ, подчертава се спецификата на отрасла и влиянието на новото законодателно предложение за поддържането на превозните средства и е, евентуално техния ремонт и поправка. Предвижда се една система от гаранции, която позволява да се отговори на изискванията на предприятията и да се осъществяват работите по ремонт и поддръжка. Безопасността е изключително важна и а, тя трябва да заеме своето място в този регламент. Директивата за машините не включва, или по-скоро селскостопанските правенсества бяха изключени от нея. Ние поискахме от службите на парламента да разгледат какви са връзките между това ново предложение и директивата за машините. В момента тече дискусия. съществува също така проблем с, с спирачната система, антиблокираща спирачна система за увеличаване на безопасността. Може да се предвидят, разбира се, и други системи. И накрая превозните средства от категория 1 които се движат извън пътищата. То, тук също трябва да бъдат въведени правила. Може би те не би трябвало да се обхващат тук. Тук става въпрос за превозни средства, които не са трактори, не са модифицирани горски превозни средства – които имат специални характеристики, или трябва да ги изключим, или, може би по-добре би било, да се предвиди специална глава за тези превозни средства. Някои от е, операторите искаха да се въведе нова категория Т6 за 4 колесни моторни природни средства, чието функции са подобни на тези на тракторите. Това средства, които могат да теглят или да бутат. Това са най-общо е, проблемите, които е, породиха дискусии, по които все още мислим. Всички си даваме сметка, че трябва да има единни общи правила, с въведени с един регламент, които да защитават околната среда, да укрепват функционирането на вътрешния пазар и да гарантират сигурността, безопасността на този тип превозни средства. Вие споменахте графика. Благодаря. Благодаря за така за резюме на тези на основните неща. Само искам да ви припомня, че на 12 април ще се проведе едно много важно изслушване. На 24 май вашият доклад трябва да бъде подаден за превод. Ще го обсъдиме тук през юни. И по, по принцип доклада трябва да влезе в пленарна зала през ноември, но съд има доста сходни елементи, аспекти и проблеми между този доклад и проблемите, които ще обсъдиме днес следовет по време на изслушването за мотопедите и другите превозни средства. Става дума също така и за контрол и мониторинг на, на, на, на пазарите. Така че ще поискаме и а, изследване а, и проучване на тази тема. Сега може би ще дам думата на докладчиците в сянка, включително и самия аз. Сега няма да навлизаме в подробности, тъй като подробното обсъждане ще се проведе през юни, но първо давам думата на госпожа Сартори, която е, е взима думата от името на госпожа Сули. И... Така че първо госпожа Сартори. Благодаря. Моята група ми възложи с нощи да представлявам колегата Сюли. Аз така че се запознах малко набързо с това досие. Аз знам каква е позицията на господин Панцери. Ми се струва, че тя е доста я... ясна. Тя много ясно посочва кои, къде, кои са основните проблеми, какъв е залога. И аз смятам, че с всички тези, тези теми, които той е посочил, ние сме съгласни. Единния пазар, безопасността, опазването на околната среда. Аз също се питах удачен ли е предвидения срок за влизане в сила, но мисля, че ще намерим решение и ще, всички ще бъдем доволни. Господин, господин Кротман, искате ли нещо да добавите? Кой? Sorry. Äh, ich kann es ganz kurz machen. Also ich habe eigentlich nur eine... Съвсем Просто искам да направя едно предложение. Трябва да го обсъдим с господин Ванденкам, защото има някакво препокриване на приложното поле с други типове превозни средства, които трябва да бъдат класифицирани. И за да изясним нещата, трябва това да се обсъди с господин Вамен Камп. Що се отнася до срока за внасяне на изменение, също има разминаване между двата текста, но мисля, че ще намерим решение. Това е много важно. За мен най-важният въпрос е въпроса с емисиите и може би въпроса за независимите гаражи. Трябва да обсъдим всичко това. Господин Салвини. Тогава някои коментари от мое има. Казаното от госпожа Руле за времето е наистина много, за сроковете е много важно. Гос... някои от съоръженията се използват като сълскостопански машини или в областта на горското дело, но са покрити под, от друга директива. Затова аз мятам, че трябва да имаме някакви а, общи, единни изисквания. А Мисля, че това наистина е разумно да поискаме от комисията до еднакви изискванията за всички видове преводни средства, които се движат по горските и, и селските пътища. Разбира се, няма да навлизаме в подробности, но сега искам да питам комисията има ли нещо да каже по въпроса, но много ви моля не в подробности, защото нямаме, нямаме време. Благодаря, господин председател. Само накратко искам да благодаря на господин Панцари за това че работи по предложението на комисията. Имам две бележки. Първо, що се от, отнася до срока за влизане в сила. А, ние Смятаме, че някои проблеми не могат да бъдат отлагани до безкрайност, включително и проблемите свързани с сигурността, както и изискванията, които са свързани с периода след продажбата на превозните средства Вземат се предвид всички специ, специ, специфики на различните превозни средства, тракторите от една страна, другите превозни средства от друга. Но и Що се отнася до емисиите, е, комисията разглежда този проблем в е, дългосрочен план. Смятаме, че ще успеем да постигнем е, целите си, свързани с една политика на много по-чисто околна среда в тази област. Докато Е, изискванията се е, покриват от различните превозни средства. Те е, ще бъдат покрити от един законодателен акт, като същевременно изработваме правила за селскостопанските превозни средства и тези използвани в горското дело. рамка, рамката примерно за двуколесните мотори, скутери и така нататък е доста по-различно от тази за четириколесните. А сега, господин Панцер, искате ли да кажете няколко думи за заключение? Само две думи. Напълно съм съгласен с казаното от колегите. Ще имаме е, дискусия с докладчиците. Ще започнем работа веднага и до 12 април смятам, че вече ще имаме един първи вариант на доклада. Ще се опитаме да намерим компромис между различните дати и срокове, но все пак е, крайното решение принадлежи на вас, господин председател. По отношение на двуколесните превозни средства си отбелязах вашите бележки. Ще имаме допълнителен дебат. Мисля, че е много хубаво да търсим взаимно приемливо решение, за да може текста да бъде подкрепен от комисията и от парламента. Да, благодаря. Аз мисля, че наистина ни е разумен <coughs> графика а, за обработване по-нататъчно на тези текстове. Има и някои допълнителни неща, които ще си струва да бъдат обсъдени, но те са за един по-късен етап. Така, нека да преминем към следващата тема. Много се радвам, а, да приветствам а, господин Салвини а, като докладчик. За първ път а, той е докладчик в нашата комисия, откакто се присъедини към нея. И той ще говори за всеобхватния подход за защита на личните данни в Европейския съюз. И така искам да ви дам думата, господин Салвини, да предложите вашите идеи. След това а, докладчиците в сянка. А, а, всички сме тук, казва председателя, тъй като а, включвам и себе си. Наистина всички са тук. Очевидно им, има голям интерес. А, към този въпрос, така че се надявам да мога да ви предоставя по няколко минути с излагане на вашите. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на секретарията на комисията за сътрудничеството. Текстът е, е кратък е, предвид изискванията на парламента. Трябва да се гарантира защитата на потребителите и защитата на законните интереси на предприятията, особено на малките и средни предприятия, които понякога а, трябва да правят доста високи разходи. Става въпрос за един глобален подход към а, а, гарантирането на или защитата на личните данни в Европейския съюз. Целта е <clears throat> текстът да е максимално подкрепен от всички. ние ще предложим този вариант и на Комисията по гражданските свободи. Много е важно да възприемем един балансиран подход по отношение на електронната обработка на данните, данните в интернет. Има десетки хиляди европейски граждани, които предоставят подобни данни, затова трябва да въведем хармонизирани, единни и надежни правила за тяхната защита. Групата Европа за свобода и демокрация е малко алергична към идеята за хармонизиране, но в този конкретен случай защитата на гражданите и на предприятията, наистина мисля, че това се налага. Аз съм отворен към вашите предложения, но за жалост графика е доста напрегнат. Ние е, даваме огромно значение на защитата на потребителите. Трябва да предвидим и альтернативни варианти в случай на спорове. Важен въпрос е и как, е, за, е, въпроса за въздействието, влиянието на този проект в различните държави членки. Това е накратко за сега съдържанието на моя доклад. Чакам предложенията на колегите. Текстът е наистина много кратък. Благодаря много за представените позиции. Нека да чуем първо мнението на докладчицата сянка, след това и комисията, господин Жовани. Благодаря, господин председател. По отношение на защитата на личните данни има две, два нови проблема. Първо, новите технологии, глобализацията, разпространяването на информацията става по съвсем различен начин. Има реклами онлайн и съществуват и нови практики за събиране на информация как да се е, откриват сред тях начините на набиране, е, средствата за набиране на лични данни. Доклада трябва да е, се е, спре също върху тези проблеми, геолокализацията, социалните мрежи в интернет. Второ, хармонизацията е абсолютно необходима. Трябва да се уеднакват националните законодателства, защото ако не хармонизираме в тази област, просто няма смисъл да хармонизираме в останалите, защото тук няма наистина граници. Трето, за, спазването на правилата. Смятам, че е, саморегулирането в тази област е, има своите ограничения. Е, то не е достатъчно. И четвърто, трябва да наблегнем на интересите на малките и средни предприятия по отношение на разпространяването на информация. Те са изложени на рискове. И освен това системата за нотифициране на случаите на нарушаване на личния живот. В тази област също трябва да хармонизираме правилата. А ако няма една хомогенна система в тази област, е, не можем да гарантираме надежна защита. Освен това, важно е да се защитават данните още от самото начало, в, сам, в сам, самото начало на веригата. И мисля, че защитата на личния живот трябва да, бъ, да бъде един от важните проблеми в този доклад. Наистина има най-различни теми. Например, проследяването на начините на събиране на лични данни, които не са включени в предишни директиви, е също един от много важните въпроси, на който трябва да обърнем внимание. Благодаря. So, thank you very much, Mr. Благодаря, господин Жова. Благодаря на господин Салвини за отличната работа. Смятам, че Европейската комисия а, предоставя едно добро предложение в своето съобщение, където са изброени а, всички важни елементи. Защитата на данните е изключително важна. И особено по отношение на отношенията между държавата и граждани. През последните десетилетия в тази област настанаха огромни проблеми. Възникна един вътрешен пазар, ролята на економиката играе все по-голям, се засилва. Тук не става въпрос само за интернет или за социалните мрежи, Twitter или Facebook. Знаете, че младите предоставят огромни количества данни в тези мрежи, вол, волю или неволю. Знаете, например, че в анкетите сред потребителите а, а, има хиляди, стотици въпроси, свързани с лични данни, които те предоставят, без да се замислят. Така че има един много широк спектър от проблеми, с които трябва да се занимаем отблизо. Тук не става въпрос само за правата на потребителите, а за, за тяхната защита в рамките на вътрешния пазар и за това трябва да наблегнем на някои елементи. Знам, че е, сме е, вързани от малкия обем на текста, е, но, както и вие сам казахте, трябва да специално да наблегнем върху прозрачността на данните. Трябва много да внимаваме как ще се дефинира това понятие и как ще се получават или, или как ще се връщат обратно тези данни. Нещо много важно за защитата на личния живот. Смятам, че вашия текст е една добра основа за работа някои аспекти могат да бъдат засилени. Аз ще направя предложение за изменение. Благодаря, госпожа Гепард, господин Кройцман. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя колегата Салвини за отличното предложение. Неговото предложение отразява всички проблеми, които трябва да бъдат разгледани. Защитата на личните данни е много важно, особено за младите хора, защото те много щедро ги предоставят в социалните мрежи, така че заличаването на личните данни трябва да бъде в центъра на вниманието. Трябва да има начини и методи за заличаване на тези лични данни в социалните мрежи. Също времено трябва да има хармонизиране, за да могат различните оператори да знаят кои данни могат да бъдат съхранявани и кои трябва да бъдат заличавани. Това ще помогне и много и на малките и средни предприятия и трето, цената на всичките тези операции за малките и средни предприятия. Разходите трябва да бъдат колкото се може по-скромни, защото много често тези разходи са огромни пред, предвид оборота на тези фирми. По принцип това предложение е добро. Ние ще го подкрепиме и ще видим дали ще трябва да внесем някои изменения допълнително. Благодаря. Съгласен съм с казаното от а, преждеговорящите. Това е един много добра, добър документ. Разбира се, това са наистина много важни неща, които трябва да бъдат регулирани, защото саморегулирането е абсолютно недостатъчно. Важно е това да стане на общо европейски общоевропейски план, да има хармонизиране, защото личните данни наистина не познават граници и е разумно да имаме едно общоевропейски правила. Същевременно не трябва да прекаляваме също така с хармонизацията, да не отиваме твърде далеч и съществува законодателство вече от 70-те години в а, тази област. А, сега има, разбира се, не, не може да се отива далеч. Сега, не, примерно, не е лични данни, това, че някой си изкълчал глезане и нещо такова. Но в а, Понякога данните са така в много ограничен кръг, но сега правото да, да бъдеш забравен. Това не, не е в в предложението. Аз не, раз, не разбирам точно какво означава това. Това може да бъде много добре или много... Ако, например, ако аз си оттегля, се оттегля от Фейсбук. Фейсбук трябва да заличи моите данни, ако е така. Това е добре. От друга страна обаче, ако това означава, че човек трябва да, да изчезне от цялата мрежа, може би не е най-доброто. Аз ето ако примерно така сетим станалото тук, че някои а, членове на парламента биха искали да забравят, че а, са се съгласили да, внес, да, внесат, да внесат изменения срещу възнаграждения. Е, това, това не, не е най-доброто. Да, да, да бъде забравено и заличено не е най-доброто. Така че струва ми се, че е, така има, трябва да се намери баланс между това, но като цяло е, становището е, е правилно и, и, е, а, така добро. Господин Трандифидилис, благодаря господин председател, благодаря на господин Салвини за отлично свършената работа. Защитата на личния и професионалния живот става чрез защита на личните данни и това е, е записано в хартата на основните права. За това е много важно в бъдещото законодателство да имаме технологическа неутрална защита на личните данни, независимо от е, избраните за обработка на тези данни е, технологии. Е, това за различните разпоредби трябва да покрива всичко, всекакъв вид, всекакъв вид данни, неща свързани с покупки онлайн, офлайн, личните, които предоставяме в съответните магазини и така нататък. Необходимо е да, да се хармонизират правилата защото сме свидетели през последните 15 години на нарушаване на правата, поради това, че всяка държава членка разполага с достатъчно гъвкавост за определяне на правилата. Стандартите трябва също така да се прилага когато обработката на данни не се извършва в Европейския съюз, а извън него. И в заключение, господин председател, бих искал да подчертая, че а, не, можем. Не, не можем да искаме от всичките държави членки да прилагат правилата по един и същи начин. Комисията трябва да даде насоки, но същевременно това, което трябва да бъде задължително е, е потребителите и гражданите да бъдат информирани. Да, благодаря. Нека и аз да спомена няколко неща. Както а, вече казах, господин Салвини правилно фокусира своето внимание върху вътрешния пазар и си мисля, че а, трябва да подчертаем своята подкрепа за а, много части от цялата глава, която комисията е посветила на същото. Доброто хармонизиране на съществуващата система за защита на данните е много важен елемент. Цитирам, директивата понякога неправилно се прилага от държавите членки. Ето това за мен е проблем с съществуващото законодателство. Има наистина някои несъответствия между националните законодателства и а, европейските такива, така че не ми стана съвсем ясно а, дали става въпрос за чисто нов текст, който се предлага или не. Освен това, комисията определя някои елементи по нотификацията, по уведомлението, например – има един консенсус между контролиращите а, ползването на данни, че уведомлението а, е наистина а, доста трудо и време емко мероприятие и в същото време не допринася особено много за защитата на данните. И не знам дали по този начин а, ще постигнем целта си, а именно подобряване защитата и също време изпълнение правилното използване на личните данни, когато това е необходимо. Мисля, че трябва да им отдадем една по-формализирана роля на а, тази а, работна група, защото а, те а, ще, през, ще ни представляват пред Европейският орган а, за регулиране на а, употребата и защитата на данни. Така, исках само още да напомня на колегите си, че Както беше докладчик, а, си спомня по онази част, която касаеше данните на потребителите на телекомуникационни услуги в пакета, а, телекомуникационният а, пакет а, се опоменава и задължението да се използва това уведомление за нарушаване на защитата на личните данни. Ние работихме с контролиращите органи по защита на данните, много усилено. А, наистина работата беше огромна, струваше доста, обаче а, това, което изработихме, бих, би могло да бъде включено така както е и в законодателството, което разглеждаме в момента. Мисля, че това ще спести много. Само данните, които предоставите сами, а, за себе си, като например във Фейсбук или някъде другаде, а, имате т.е. нямате а, никакъв контрол върху тези данни, защото а, просто сте предоставили тези данни а, в това обществено пространство, така да се каже. Има хора, които на млади години са предоставили данни във Фейсбук, примерно, които на малко по-голяма възраст решават, че съвсем не трябва да ги има там, но не може особено да се направи. А, имаме представител на а, комисията и а, сега ще дам думата на госпожа Балонши за нейните коментари. Заповядайте. Благодаря ви. И слушах с голям интерес вашата дискусия. В много отношение тя съвпада с виждането на комисията по основните проблеми. Ние подготвихме и анализ за въздействието на законодателното предложение, което ще бъде готово в началото на лятото. Е, комисията е, възнамерява да предложи законодателния текст в началото на лятото. След публикуването на това изследване, на този етап мисля, че няма какво друго да се направи. Трябва да се отчете е, влиянието върху вътрешния пазар. Това е една от сладостите на сегашната система и точно за това трябва да се опитаме да хармонизираме в по-голяма степен правилата, без да създаваме излишна административно бреме и да утежняваме нашите предприятия. Благодаря ви. Well, thank you very much indeed for uh, both for taking... Благодаря за това, че поехте инициатива да работите по това предложение. И особено за нотификацията, което е от огромно значение сега. Само да ви припомня сроковете. В ту четвъртък на обяд докладчиците в Сянка трябва да внесат измененията. До 12 април ще разгледаме и гласуваме и през юни е, становището ще влезе в е, е, пленарна зала. Госпожа... Господин Салвини, искате ли да кажете няколко думи? Благодаря на всички изказали се. Искам да успокоя господин Жова. Хармонизацията трябва да бъде максимална независимо от политическата ни принадлежност, смятам, че ние всички си даваме сметка колко е необходимо това, както каза и господин Триандафилис. Данните е, в, в, е, от 27-те държави членки могат да бъдат използвани на другия край на света, така че трябва да се знае кой ги събира, как се ползват и да има а, а, абсолютно еднакви правила в 27-те държави членки. Никой от нас не оспорва това изискване. Разбира се, важно е механизма за уеднаквяване да не води до допълнителни разходи за малките и средни предприятия. По отношението на обратното изтеглянето на данни, които са били обществено достъпни. Това също е много важно. И всички изменения, които внесете в тази насока, са добре дошли. Трябва ясно да се заяви, че потребителите, ползвателите трябва да бъдат информирани по какъв начин ще се използват личните им данни, в какви информационни канали ще попаднат, дали става въпрос за Фейсбук, за мобилен телефон. Всеки един човек трябва да знае как ще се използват личните му данни, дали ще бъдат предавани на трети лица? По отношение на максималната хармонизация, както казаха мнозина от вас, съм абсолютно съгласен. Нямаме много време, нямаме и много място на хартия да предоставим нашето становище но до четвъртък очаквам вашите предложения за изменение и ще се опитам да ги обобща. Благодаря, господин Салвини. И измененият ще обсъдиме е, на окончателното обсъждане и измененията. Сега има някои важни доклади, които ще трябва да гласуваме. Първо, текстилните влакна и свързаните с тях е текниране. Давам думата на господин Мандърс. И, и пред, пригответе си и е, картите за гласуване. Господин Мандърс. Представете измененията и ако някой друг иска да вземе думата, да го направи. Но аз мисля, че господин Мандърс ще направи предложението. Предлагам ви и амблок гласуването. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка за изключително ефективното сътрудничество и наистина беше много приятно те, това, че те присъстваха на всяко заседание, което организирахме и бяха готови с предложения, които да ни помогнат да достигнем до компромисния текст. Наистина чудесна работа свършиха всички. Като цяло, това, което е включено в а, списъка за гласуване е а, текста за първо четене в пленарна зала. Има някои съвсем минимални промени в някои от а, предложенията. Те просто са подобрения текстови. А за останалото се надявам че ще можем да гласуваме амблок, за да спечелим малко време, защото с 20 минути вече сме изостанали е, в графика. Благодаря ви много за всичко. Надявам се, че голямото мнозинство, а може би дори единодушното гласуване в тази комисия ще ни даде още по-силни позиции а, при договарянето с комисията и с съвета. Комисията повече или по-малко поддържа нашата позиция, а съвета обмисля поем, приемането на някои от нещата, които им предлагаме в момента. Така че на следобед ще присъствам на заседание на координаторите, за да видим дали ще получим разрешение да започнем неформално преговорите с съвета, защото смятам, че е изключително важно да се почне колкото се може по-рано и по-бързо, защото а, представенето на а, нови влакна на пазара е изключително важно и то в момента е много актуално и политически ще е добре, ако можем на време да а, постигнем а, един компромис с съвета, който да е в съответствие с нашите предложения. Колкото по-силна е нашата позиция в комисията, толкова по-силна ще е позицията ни в преговорите с съвета. Благодаря. Мисля, че госпожа Корни искаше да вземе думата. Благодаря. Искам да благодаря и аз на господин Мандерс и докладчиците в Сянка, по които се работиха по една изключително трудна тема и благодарение на които успяхме да стигнем до една последователна позиция, която защитаваме още от 2009 година. Парламента показа силата си, гласувайки единодушно на първо четене и се надявам, че и съвета ще прояви дух на сътрудничество. Надявам се, че е, гласуването ще е решаващо. Не знам а, дали е необходимо електронно да гласуваме. Нека да започнем сега с гласуването. Да започнем с а, а, гласуването в блок, както беше предложено от докладчиците. И така, член едно, изменение 10 за, против, приема се почти единодушно. След това член 2 по приложното поле за, против, това също се приема. След това имаме един блок от изменения от, на господин Мандърс от 12 до 20 по членове от 12 до 15. И така за, против, приемат се. Преминавам към блок 4 изменение 21, включително и устните изменения, до 400. За. От 21 до 40. И така, тези, които са за, против. Да, приема се. Приемат се. Номер 5. Сега гласуваме в блок от 22 до 28. Да, точно така, казва председателя. Кои са за? Против. Приемат се. След това гласуване в блок 6 от 41 до 48 за, против, приемат се. След това изменение 43, което е самостоятелно за, против, приема се. След това блок 8 от 31 до 38 изменения. кое е за? Против. Приема се. А сега преминаваме към преамбюла мисля, че тук имаме да гласуваме номер 9, което е компромисно предложение от устните изменения за, против, приема се. Сега преминаваме към окончателното гласуване. Ще трябва да броим. Така че моля да го направим електронно. Моля, Гласувайте електронно, окончателно за второто четене. Прекратете гласуването. 30 за, 2 против и няма въздържали се. в съответствие с машината, всички сте в квотите си, така че няма да проверяваме по-отделно. Така, благодаря господин Мандърс. мисля, че можете да сте в една силна позиция днес след обед, когато ще искате мандат за начало на, на преговорите. Госпожа Кохала. Сега минаваме към следващата точка политиката в областта на радиочастотния спектър. Давам думата на докладчик. Бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка за отличното сътрудниче и за тяхната от, откритост, отвореност. Бих искала да благодаря и на секретарията за е, търпението, което прояви. Мисля, че компромисите са добри, мен ме задоволяват и наистина да се надявам, че ще постигнем резултатите, които сме си поставили. А сега нека да гласуваме някои от е, докладците в сянка, тогава да гласуваме. Е, член първи, изменени 51 за. Против. Приема се. такъв случай не гласуваме 52, а минаваме към 53 за, против, приема се. 54 и 55 за, против, приема се. Сега компромисно изменение 1 за, против, приема се с мнозинство. Проекто становище 9 за Мисля, че трябва да провериме по електронен път. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се с 24 гласа за, 12 против. 59-то, което е допълнително за, против. Приема се. 60 на господин Кръцман са против. Приема се. Сега компромисно изменение 2 за против. Приема се. 63-то, 64-то, които са подобни, еднакви за... Нека да гласуваме електронно. 63-64. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. 21 против, 15 за 65-то. Госпожа Бобинска за против. Въздържали се. Приема се. 66 за против. Въздържали се. Приема се. Член четвърти, две еднакви изменения за против Приема се. 68. Господин Кройцман за, против, въздържали се. Приема се. 69-то на Шалдемозе. Приема се. 12-то отпада. 70-то на госпожа Бубинска за, против. Приема се. 71-во. Започнете гласуването по електронен път. Гласуването приключи. Отхвърля се. 72 на Майер за Айде, електронно гласуване по 72 изменение. Гласуването приключи. 25 гласа за, 11 против. Приема се. Сега проекто становище 13 за, против. Приема се 73-то на госпожа Бобинска. Гласувайте по електронен път. Край на гласуването отхвърля се. 74-то на госпожа Бобинска за против. Приема се 76-то и 77-то, които са еднакви. Гласувайте електронно, ако обичате. Край на гласуването. Отхвърля се. 75-то на господин Майер. За, против. Приема се. 78, 79 и 80, както и устно изменение за против приема се. Същите тук отпадат и компромисно изменение 3 за против Приема се проекто становище 15. Госпожа Корола, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за, 14 против, 88, 9 и 90 отпадат, 91 на господин Кройцман. Приема се 91, 2, 3 отпада. 94 за, против, отхвърля се. 95-то. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за 16 против. 96-то на господин Енгел. Край на гласуването. Приема се. 97 отпада. И 16 17 на госпожа Корола за... Край на гласуването. Приема се. 98 на госпожа Корола за електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Осемнайсто отпада, 99-то на госпожа Бобинска. Край на гласуването. Приема се. Член 8. 19 на госпожа Корола. Край на гласуването. Приема се. 100 и 101 отпадат. 102 и 103 са еднакви. Приема се. 20 е, като допълнително. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. 104 на госпожа Бобинска. За. Против. Приема се. Член 9, 105 на госпожа Шалдер Мосе. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 на госпожа Корола. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Четвърто компромисно изменение в преамбюла за против. Приема се. 24-то на госпожа Бобинска за против приема се. Второ на госпожа Корола. Гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 25-то на госпожа Бобинска за против. Приема се. 26-то на господин Грек. Приема се трето на госпожа Корола. Край на гласуването. Приема се. 27, което е допълнение за против. Приема се. Четвърто на госпожа Корола. Край на гласуването. Приема се. 28 и 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 на господин Кройцман. Приема се. 30 на Ханс Петър Майер. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 32 на госпожа Бобинска. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 33 на госпожа Бобинска за против. Приема се. 34-то Ханс Петър Майер. Приема се. 35-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 5 за против. Приема се. А сега компромисно изменение 6. за, против, приема се. 47 на Шалдемоса. Гласувайте 47 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 46-то, извинявайте, поправя се е, председател, 48 Отхвърля е 48, да. И 49 и 50. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме цялото проекто становище. Започнете гласуването. Край на гласуването. Един човек не е гласувал. Прието е с 34 гласа за, един против. Поздравления, госпожа Корола. А сега искам и да възглавя на госпожа Корола за това, за този значителен, голям документ дух, колегите от комисията по промишлена по проми... за промишлеността ще гласуват на 12 април. Сега минаваме към проекто становището за европейско договорно право. Господин Ханс Петър Майер него го няма. Господин Шваб ще вземе думата от името на господин Мейер. Благодаря ви. Аз не съм, както казахте, не съм докладчик. Господин Майер обаче е болен и може можа да присъства. Искам по негово настояване да посоча два важни елемента преди да гласуваме. Първо, вотинг листа беше предадена много късно и моля всички да ме изнезат, извинят, макар че вината не е моя. Нямаше никакви злонамерени е, действия от наша страна. Просто скъснението е неволно. Вчера, по време на дебата, установихме, че съществува компромисна позиция по изменения 24, 25 и 56 по оценката за въздействие. Именно в това отношение, чрез измененията, трябва да посочим, че трябва да се отчетат всички възможни варианти, добавената стойност и цената на всеки един от тях. Освен това, да се отчита съвпаденията, съвпадането с международното и частното право, системите за решаване, за уреждане на споровете, така че всеки път да се гарантира баланс на интересите на потребителите и на предприятията. А в 56 член се връща ме към все още на решение въпрос за факултативния характер на механизмите, които обсъждаме. В компромисите изменения се опитахме да отчетем различните позиции, да ги сближим, да намерим общи точки и се надяваме, че те ще бъдат прияти. Благодаря. Някакви коментари? Нека да преминем към гласуване. Има... Докладчиците сянка не желаят да да взема думата. Имаме някои компромиси. Параграф 1, изменение 24, внесено от за колеги, за, против. Приема се. Изменение 25 попада. 26 и 29 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се Съм глас. 27 на госпожа Рюле. За. Против. Въздържали се. Приема се 89 на господин Греш. За. Предпочитам да гласуваме електронно. Моля по 89-то изменение гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 против на 16. Изменение 28 на господин Жува и Лекарб за против. Приема се. Параграф 2. Има предложение за устно изменение от е, консерваторите, реформаторите и СД дали а, е, трябва да гласуваме? Искате ли да гласувате устното изменение? Добре. А, е, това е радикално изменение. Ако искат, ако то падне, ще гласуваме компромиса. Така съгласни ли сте? Андреас Шваб. Господин председател, Аз проследих дебата и по принцип смятам, че това изменение беше внесено след изтичане на срока. Вътрешния правилник е пределно ясен. Трябва първо да се гласува компромисното предложение, внесено от докладчика. Поне така аз съм убеден, че е така. Нека секретарията да... да... Да, трудно е. Мисля, че обаче първо трябва да се гласува оригиналния текст. Мисля, че... Но в случай може би трябва също да гласуваме компромиса първо. Сега, по електронно обаче ще гласуваме първо, първо устното изменение. По именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Тридесет и шест души са гласувани. Определено се отхвърля. Сега може да гласуваме компромис 1. Пак електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 за, 15 против. Мисля, че сега можем да продължим с 35-то изменение, нали така? тук разделно гласуване ли ще има? Пита председател. Първата част се покрива от компромисното. Значи всъщност трябва да гласуваме втора част. Кой за? Против? Приема се. Изменение 37 на Луи Гретки. Края на гласуването. Приема се. 38 на същия автор за. И тук ще се наложи електронно. Моля, 38 изменение на Луи Грек. Край на гласуването. Приема се. 39 на госпожа Штилер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с равенство. 40 на Ашли Фокс. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 на госпожа Маклакин. За, против. Отхвърля се. 42. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че 43-то пада и стигаме до компромисно предложение 2. За. Не, ще трябва електронно да гласуваме. Моля, гласувайте с карти. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до 49-то. Моля, гласувайте пак електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 за, против, отхвърля се. Изменени 50 за, против, отхвърля се. 52 и 53 за, против, приемат се. 55 за, против, отхвърля се. 54 за, не, моля, гласувайте електронно. Къде на гласуването. Отвърля се. 56 на господин Шмидт. Ново. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 57 и 60 моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Доста. Пада с равенство. 59-то. Електронно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към 63. За. Против. Отхвърля се. 61, 65. Раздално гласуване. Първа част. Моля глас. Е, Да, гласувайте електронно. Първа част, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте електронно по втората част. 61-65 изменение. Също се приема. Някаква загадка ми сега имаме 36 гласа. Само няма значение. Сега след като приехме тези, трябва да преминем казва се, на председателя е било отхвърлено. According to us, we go to 62, is that? Значи 62, да. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сега станаха пак 36. Приема се. 61-65, трета част тук гласуваме за против, приема се. двете параграф, двете член. 67 и 70. За... Не, електронно моля. За заличаване. За... А, то, гласуването. Приема се всички останали падат. Стигаме до компромисно изменение 3. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73 пада. Стигаме до 10 параграф, 75-то изменение за против Отхвърля се 74 за. Против. Отхвърля се 77 за. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Равни гласове отпада. 76-то за. Против. Приема се. 78 нов параграф на господин Грек за против. Приема се изменени 80 на госпожа Макларкин за против. Отхвърля се 79 на господин Фок за против. Отхвърля се 81. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 18 на 17. Виждате, че... Е, много важно да гласувате всички, защото виждате понякога с каква малка разлика може да преобърнете резултата от гласуването. Приема се в случая с един глас. 80 е пада. Стигаме до 83-то на господин Фокс. За, против, отхвърля се 84-то и 5-то на госпожа Рюли Штилер. За, против, приемат се 88 на госпожа Штилер. Моля, гласувайте електронно. Vote's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Но всъщност приема се. Не извинявайте, извинявайте. Да, с два гласа се приема. 86 и 7 в такъв случай отпадат. И стигаме до съображението от преамбюла. Едно и две които са идентични за... Не, не, електрон. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменени три на госпожа Руиле. Да. Против. Приема се. 4 отпада. Пет на господин Грек. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменения 6 и 7 на госпожа Штилер, госпожа Макларкин. Моля, гласувайте с картите. Край на гласуването. Отхвърлят се. 8 и 10 на господин Фокс и Рюле. Моля, гласуйте с карти. Край на гласуването. Равни гласове отпадат. Девето на господин Шмет. Електронно, моля. Край на гласуването. Приема се. 11 пада 12 то на господин Фокс. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 на госпожа Штилер. За. Против. Приема се. 13 пада. 18 на докладчика. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 15 на господин Фокс за, против, подхвърля се. 17 госпожа Стилър за, против. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 на госпожа Рюле. За против приема се. 19 пада. 20 на Фокс. За против. Отхвърля се. 22 на госпожа Штилер за. Не, моля гласувайте електронно. Някаква загадъчна личност пак не гласува. Приема се с 18 на 17, като че мистериозната личност може би изигра роля. Тъй като е, това, изменение се приема, трябва да стигнем до окончателното гласуване. Твърде късно е. Не знам на какво се казват. Но беше този отговор. Gesundheit. Um, acting rapporteur, do you wish to say anything before the final vote? No. Andrew докладчика Андреас Шваб. Моля да гласуваме цялото предложение за становище. Моля, гласувайте електронно. А този път всички гласуваха. Край на гласуването. Становището се приема с 20 гласа за, 13 въздържали се и 3 гласа против. Благодаря Поздравление за господин Майер и сега ще чакаме становището на правната комисия. За, преди, примерно, окончателното становище. On to uh, the opinion from Mr. Tranthophilides uh, on the um, Innovation Union. Така, а сега преминаваме към Съюз за иновации на господин Филидис. Благодаря, господин председател. Само искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, техните асистенти и секретарята, защото много вложиха в изработването на, този, на тези текстове. На първото заседание се опитахме след разискване да а, включим а, основните идеи на всички а, устни предложения и на тази база подготвихме а, пър, първият а, проектотекст и всичките над 100 предложения за изменения. Наистина искам да благодаря отново на всички, защото текста а, се обогати и нарасна и като обем, а, но това ни даде възможност да постигнем повече компромиси. 8 на брой. Искам да спомена, че по компромис 1 а, моето име не е показано. Това трябва да е грешка, защото напълно го подкрепям. Но, за съжаление, на не мога да предоставя подкрепата си за номер 2, но за всички други а, изразявам силната си подкрепа и отново искам да благодаря, тъй като си мисля, че това е един добре подготвен документ по Съюза за иновации. И за това искам да благодаря на всички още веднъж. Това е, господин председател. Благодаря. Well, thank you very much indeed, and I think this is an important opinion. Да, благодаря. Много важно е това становище, защото изразява нашата ангажираност с въпроса. Така да преминем към гласуването. Компромис е едно за, против, приема се. Отиваме на компромисно изменение 2 за, против, приема се. Преминаваме към е- номер 11. Това е допълнение. За, против, приема се. Компромисно предложение 3 за, против, приема се. Номер 4 за, против, също се приема. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. Преминаваме към номер 26 за. Изменение 26 за против, приема се. Тогава отпада 44-то. Компромисно изменение 6 за, против, приема се. Компромисно решение 7 за, против, също се приема. След това преминаваме към изменение 36 на господин Репо и имаме разделно гласуване. Да. Добре, ще вървим по реда, по който е показан тук в списъка за гласуване. Моля, гласувайте електронно по първа част. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Моля, гласувайте за втората част. За. Против. Приема се. Изменение 37 трябва да бъде гласувано за, против, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, приема се. Преминавам към изменение 5 за, против, приема се. И изменение 9 за, против, приема се също така. И след това имаме Изменение 25 с съответната част на господин Рапов. За, против, също се приема. 45. Разделно гласуване. Първа част на изменение 45. За, против, приема се. Част 2. За, против, също се приема. Изменение 13. За, против, Приема се също така. Номер 8. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Очевидно се приема. Част 2. Гласувайте по втора част, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Кои са за? Изменение 4. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването с карти. Приема се. Въпреки, че до мен седящата колега не гласува. Пето. За. Против. Приема се. 43. 43. Моля, гласувайте на Кетрин Сули. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така, окончателно гласуване, електронно моля. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 35 за, няма против. Един въздържал се има само. Надявам се, че ще бъде достойно оценена вашата работа по-нататък. А сега преминаваме към последното гласуване. И като знаем, че в 12, 11.30 ще дойде комисаря, имаме достатъчно време за това окончателно гласуване. Господин Абат тук ли е? Искате ли да а, кажете няколко думи за доклада като увод? Благодаря, господин председател. Ще гласуваме становището относно бъдещето на социалните услуги от общ интерес. Искам само да благодаря на докладчиците в Сянки, предимно господин Шмидт, Триантифилис, Кампус. Благодаря им за приноса, благодаря за свършената работа, благодаря и на секретарията. Разполагаме с текста, който е консенсуснен и мисля, че ще можем да направим крачка напред към обществените услуги, модерни, достъпни за всички, към които се стремим. Благодаря а, и на господин Дероса за доклада, който вече е внесен. Срока за внесене на измененията е 31 марта, така че се надявам, че ще можем да защитим нашите позиции и становища в Комисията по заетостта. Благодаря ви за е, работата ви по това становище. Мисля, че това е първото ви становище. Сега, компромис номер едно за против. Приема се. Сега, изменение 5 на господин Триантафилидис. Пето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто на господин Грек за против. Приема се. Седмо изменение на професор Декампус. Започнете гласуването. Седмо, седмо, да. Просто очаквах е, вашия сигнал, господин Шваб, дали да гласуваме електронно или не, още едно, едно лице не е гласувало, не е ясно. Кое, но при всички случаи е изменението е отхвърлено компромисно. Две за против приема се. Сега 300 изменение, 13 изменение на господин Камфин Приема се. 14-то на господин Грек. 14-то на Грек. За, против. Приема се. 8-трето компромисно. За, против. Приема се. 19-то на господин Грек. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 4 за, против. Приема се с мнозинство. Сега 26 изменение. То е допълнително към компромисно изменение 4, значи 26 за, против. А, извинявайте, край на гласуването. Отхвърля се 27 на Оле Шмидт. Приема се. 28 на господин Грек. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то на господин Грек. За, против. Приема се. 33 на господин Канфен. Приема се. 34-то разделно гласуване а, за Гласувайте, моля. Първа част. Гласувайте по първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Започнете гласуването. Втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега гласуваме цялото проекто становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 за, двама против. Благодаря много, господин Абат. Поздравявам ви. Благодаря, колеги, за участието в гласуването. Сега ще прекратим за малко заседанието, но много ви моля да бъдете тук в 11.30 за да зададете своите въпроси на заместник-председателя на комисията, комисар Таяни.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 uh, and of course has responsibility for many crucial dossiers uh, for the internal market that we're handling. Uh, and uh, it, as always, um, it's a, a great pleasure to... За мен е голямо удоволствие да приветствам с добре дошъл нашият гост, господин Таяни. И това е част от нашата нашия структуриран диалог между комисията и нас по бъдещите планове и програма. Нямаме нужда от структуриран диалог, защото ние винаги сме в диалог с господин Таяни. Е, понякога сме критични, но се надявам, че винаги се разбира, че винаги, нашата идея е да сме конструктивни, и, тъй като след обед ще говорим по директивата за мотоциклетите, на господин Таяни, виждате, че вашата тема е свързана с това, което ще говорим и след обед, така че се надявам да изслушате колегите, които имат да ви задават въпроси и ще успеете да им отговорите, както обикновенно. Благодаря много, Майкъл. Както знаете, всеки път, когато се връщам в парламента, винаги изпитвам голямо задоволствие. Парламентът е останал сърцето ми от години насам, както ще седях по тези банки. Трябва да има тясна връзка между Европейската комисия и парламента. За мен това е от ключово значение. Знаете, че тази година реших да поощря редица инициативи, които имат решаващо значение за европейската политика за насърчаване на индустрията и предприятията. Моята основна цел е да е, сложа реалната економика в центъра на нашата политическа дейност. А реалната економика това е економическия растеж и развитието на вътрешния пазар. И точно за това предприехме тези инициативи, които са много важни, защото след кризата ние трябва да преодолеем трудностите, преоткривайки реалната економика. И тъкмо това е инструмента, който ще ни позволи да се справим с това предизвикателство. В рамките на четирте стратегически инициативи, които са част от програмата за 2010-2011 година. Вече две бяха прияти през 2010 година. Това е Съюза за иновации, една важна инициатива, която осъществих заедно с колегашката ми комисар Георган Куин и новата индустриална политика – Другите две а, инициативи са едната за стандартизация, която трябва да бъде приета през април и май тази година и четвъртото стратегията за интернализация, интернационализация на малките и средни предприятия, която трябва да бъде прията до края на годината. В момента работим по една друга стратегическа инициатива, по иници... закона за единния пазар, която трябва да обхване свободното движение на стоки и е, различните приоритети, трябва да бъде прията в следващите седмици. Трябва тук в случая да се наблегна два основни елемента, изключително важни за развитието на МСП и за бюджета на вътрешния пазар. Първо, достъпа до кредити и безопасността на продуктите от друга страна. Това са два елемента, които са приети в този текст и са два е елемента, които са много важни за укрепването, развитието на МСП. От 11-те предвидени инициативи, 4 бяха вече, 3, 11 бяха прияти, 4 остава да бъдат приети до 2011 и а, други 4 до следващата година. Като цяло, това ще, тяхното приемане ще решаваш принос в осъществяването на работната програма на комисията. Искам да ви представя какви инициативи подготвяне за 2011-2012. Е, ще ви говоря за надзора на, на пазара, за виния е, пазар, за новата законодателна рамка, за пилотните проекти, стандартизацията. Ще ви дам също информация за тези ключови инициативи. Е, е, е, директивите в областта на текстила и на играчките, по които работим заедно. Всъщност, вие сте и в течение. Но ще ви съобщя някои нови неща, не всички, които са добри. По отношение на наблюдението на пазара, ще кажа, че това е изключително важно за доброто функциониране на вътрешния пазар и то се урежда от регламент номер 765 от 2008 година, който откакто влезе в сила, допринесе за усъвършенстване на нашата политика в тази област. След влизането в сила на регламента, надзора на пазара се считаше за приоритет в Европейския съюз не само в рамките на новата индустриална политика в ерата на глобализацията, но и към приемането на акт, законодателен акт за вътрешния пазар. Европейския парламент и особено вашата комисия, господин председател, решително подкрепя Европейската комисия в тази насока. Трябва да се укрепи контролната система върху вносните продукти и продуктите, които се произвеждат в Европейския съюз. Доклада на госпожа Шал Деможе и резолюцията на Европейския парламент, която го последва, са доказателство за това. Трябва да ви кажа, е, че аз лично съм убеден, както и всъщност се предлага в доклада Шал Демозе, че е много важно да има едина система за надзор, която се прилага за всички продукти, предназначени за професионалисти или за крайни потребители. И тази е, едната система има предимства. Първо за потребителите, които знаят, защото къде е отговорността, също така на националните органи, които трябва ефикасно да наблюдават пазара и могат да осъществят по този начин економики и накра... Е, е, економии и накрая на економическите оператори, които имат гаранции, е, че конкуренцията ще бъде лоялна. Аз лично през ноември миналата година изпратих писмо до председателя на комисията Малкълм Харбор, в който излагах всички мерки за подобряване на този законодателен акт. И е, се ангажирах да ви информирам за всички текущи и нови дейности. Аз съм е, убеден, че е необходимо да се положат сериозни усилия, за да може е, разпоредбите, които се приемат от националните органи, всяка една държава членка, са съвместими, съпоставими нещо, което не може да се постигне с порадични действия. Трябва да се възприеме един адекватен и последователен подход. Оптималното прилагане на новата политика е сложна задача, която ще изисква по-добра координация от страна на комисията, за да се избегнат всякакви пропуски. Трябва да създадем една многогодишна обща програма, в чието рамки всички дейности по надзор на пазарът ще бъдат изброени и уточнени, за да могат да се определят необходимите потребностите и необходимите инструменти, които ще гарантират надзора през следващите 10 години. Такава програма трябва да приложи препоръките на направени. Комисията, до сега комисията вече е предвидила дейностите си до 2012. Освен това трябва да се предвиди преразглеждането на цялата законодателна рамка за надзор на пазара. Комисията възнамерява до края на годината да преразгледа общата директива за безопасността на продуктите, за да обедини в един законодателен текст всички елементи, свързани с контрола и надзора на пазара, както и и тези, които са включени в регламент 765 от 2008 година. Тоест да има една единна нормативна рамка и единна система. Трето, да гарантираме а, създаването на новата законодателна рамка с а, хоризонтални действия. Например, е, ефикасно сътрудничество между митниците с използването на обща методология, обща оценка на риска, е, програми, координира националните програми и сътрудничество. Също въжи за промишления сектор. Целта е да обхванем 75% от промишлените продукти, включително играчки, автомобили, коли. Стигаме до етикета е, произведено в Европейски съюз, нещо съществено за правилното функциониране на вътрешния пазар и на продуктите, защото този етика, етикет е гаранцията за ефективността на нашата система за безопасност на продуктите. По категорично искане на парламента, комисията се ангажира да проведе информационна кампания за този е, етикет, включително с малките и средни предприятия. Е, в началото на 2010 година започна тази кампания и ние сме доволни, че е, до сега всички е, оценки са положителни. В рамките на свободното движение на стоки ми беше по, по, бях попитан дали не може да се създаде един е, европейски знак за защита на потребителите. Имаше дебат в парламента, аз присъствах и съм убеден, че надежността на този знак или етикет и безопасността на продуктите е, имат е, огромно значение за ефикасно наблюдение на пазара и ще се опитаме в началото да съсредоточим всички усилия за постигане на тази цел. Разбира се, аз съм напълно готов да преразглеждам нашата система за обозначаване след преразглеждането на регламент 765 от 2008 година. По отношение на приравняването на 10-те директиви към новата законодателна рабка. Е, комисията подготвя редица предложения, които ще бъдат прияти до лятото и които целят именно да съобразят десете директиви с, с решение 768 от 2008 година. А стигаме тук до сега до проблема с стандартизацията. Говорихме по този въпрос миналия месец и ви казах, че комисията възнамерява да изготви проект за преразглеждане на европейската стандартизационна система и наистина ние а, включихме в нашите а, проекти а, за бъдещето на стандартизацията всички предложения, които направи парламента. А, Посланието беше много ясно. Преразглеждане, а не революция. Това предлагаше резолюцията на парламента. За да могат да се вземат силните страни на съществуващата система, така че няма да има някаква революция, но е важно там, където системата има пропуски, те да бъдат запълнени. Процедурите на стандартизация са много бавни и а, е, трябва да се отчитат интересите на потребителите. А, е, комисията до май месец ще приеме стратегически документ в областта на стандартизацията и законодателно предложение Целта е да се подобри функционирането на вътрешния пазар, да се ускорят и модернизират процесите на стандартизация и да се поощрява включването на пазарите. Що се отнася до автомобилостроението? Що се отнася до автомобилостроението? Действаме вече от доста време и ще продължиме да действаме, но искам да се спра на две неща. Регистриране на превозните средства и законодателството. Нека първо да поговорим за регистрирането на превозните средства. Гражданите и предприятията, фирмите продължават да се сблъскват с трудности е, при преместване от една държава членка в друга на превозни средства. Защото за до сега държа, държавите, държавите членки настояват е, превозните средства да бъдат регистрирани в тяхната страни според тяхните правила. Така че когато една фирма или когато някой се премести в друга държава членка, той трябва първо да е, върне номерата в собствената си страна и да поиска нова, нова регистрация в е, другата държава членка. Обикновено това е една дълга административна процедура, която се изискват допълнителни документи, които обикновено гражданите не, с което гражданите не разполагат и обикновено хората при, при, прибягват до посредници. Това обаче струва пари за да се подобрат нещата до края на 2011 година. Ще приемеме нова инициатива за упростяване правилата за регистриране на, леко, на превозно средство, регистрирано в друга държава членка. Вече бяха предприяти известни действия в този смисъл в рамките на гражданството на Европейския съюз и това, което то предполага. До 26 май 2011 година омбудсмена ще приема жалби и е, мнения от граждани, свързани с регистрирането на превозни средства в Европейския съюз, като по този начин ще можем да излечем съответните полки и предприемем необходимите действия. Сега, що, що се отнася до а, правилата и законодателството, свързано с а, хомологирането на стандартизирането на, лек, на превозните средства. Намалиха се нормативните актове за лични превозни средства и професионални превозни средства, които в момента са, об, са обхванати от една единствена директива. Що се отнася до директивите за тракторите и моторите, също ще бъдат приети четири предложения за съвместно вземане на решение, които ще бъдат обсъдени от парламента и съвета. Това наистина е една огромна крачка напред към упростяването. Що се отнася до законовата рамка за електрическите превозни средства? Ще трябва да се, да се предприемат обаче известни разпоредби от 2009 година електрическите автомобили са стандартизирани на европейско равнище и комисията участва в работата на комисията на ОНЕ за околната среда за да може да има хармонизиране в всеобщ план. Целта е да, опро, да упростим и улесним функционирането на единния вътрешен пазар за електрическите превозни средства и нашите условия да е, отговарят на международните стандарти в тази област. Сега Законодателните актове, които в момента се разработват. Първо става дума за допустимите е, е, шумови стандарти, стандартите за пазарния, паз, надзор на пазара и а, спешни мерки, които ще бъдат прияти в, рамки, в рамковата директива 40 2046. Директивата за текстила, знам, че някои от вас е, ще е, приветстват е, работата по тази директива. Бих искал да кажа няколко думи, свързани с предложението за етиктирането на текстилни изделия. Бих искала да благодаря на господин Мендерс за огромната работа, извършена при първо и второ четене. Бих искал да ви кажа, че подкрепяме вашите изменения, по-специално, що се отнася до а, а, обозначаване на происхода и присъствието на елементи от животински происход. Бих искал да ви кажа, че в момента а, преминаваме към една много важна фаза а, преговори по обозначението за происход, за да можем да постигнем компромис между съвета и парламента, ако е възможно, възможно това да стане при второ четене. Сега, по един по-сложен въпрос са детските играчки. Не става дума само за мое лично мнение, става дума а, за това, че комисията е поела ангажимент и е поела отговорността да защити интересите на най-уязвимите потребители – децата. А, директивата бе приета през юни 2009 година. В тази директива има допълнителни разпоредби, свързани с безопасността и по-специално от отровните вещества. Мисля, че обсъдихме този въпрос по време на пленарното заседание през декември, но бих искал да е, спомена някои нови елементи, аспекти. Е, целта е чрез е, комитол... комитологията да, да се насърчат да се насърчи новаторството и научните изследвания, за да могат детските играчки да бъдат наистина безопасни. Изследвания се са извършени и се извършват по някои токсични вещества, като уловото, кадмия и други. На основата на резултатите и оценките на експертите, комисията ще приеме е, критични стойности за някои от тези вещества, като е, оловото кадмия, както и други е, канцерогенни вещества. Решение в, е, за тях ще се вземе през, до 2012 година. Е, проведахме няколко работни заседания с китайските власти, пред които представихме директивата, за да може тя да бъде достъпна и добре известна на китайските производители. Проведахме също така работни заседания с представители от Съединените щати и е, представихме нашето законодателство пред, пред нашите партньори. Аз лично не, не считам, че комисията трябва да налага санкции и наказателни е, мерки. Въп, въпреки това обаче предприехме е, про, наказателна процедура срещу 17 държави членки, които не бяха хармонизирали и не е, прилагаха директивата за играчките. Що се отнася до е, новатор, до е, обществените поръчки и новото законодателство в тази област, господин Харбър е, има добре познава тази тема и обича да е, я обсъжда. Направихме, предприехме мерки в тази област. Това е нещо като подарък, който връчвам на вашия председател. Комисията пое ангажимента да подпомогне да подпомогне всички онези органи, които организират и са натоварени с организацията на обществени поръчки, е, които е, смятат да прилагат новаторски методи. Е, комисията също така смята да създаде една цяла система в услуга на малките и средни предприятия и през ноември 2010, година бе е, извършено изследване за подпомагане на един общо европейски пазар на обществените поручки. Целта е да бъдат е, приложени системи за продукти, които за пръв път излизат на пазара и а, други за а, продукти и изделия, които все още не се предлагат а, на пазара. На основата на това изследване ще решим какво ще бъде партньорството с различните заинтересовани страни, за да можем да подготвим предложения, които да се радват на всеобща подкрепа. Надявам се, че тази инициатива ще е, се осъществи в най-скоро време и ще можем да го честваме заедно с вашия председател. През юни ще бъде организирана конференция на тази тема в Торино. за разширяване на общоевропейски режим след 2013 година. Обще, е, съвместното организиране на обществените поръчки е от голямо значение, за да няма фрагментиране на този пазар, но за, за сега, за съжаление, в Европа е, пазара е все още фрагментиран, тъй като правилата са различни в е, различните държави членки, но се надявам, че в най-скоро време наистина ще можем да изработим един всеобщ евро, всеобщ европейски режим за подкрепен на организирането на обществените поръчки. Работиме в, е, в е, тази област заедно с комисара Барние и е, една работна група. Бях наистина, може би, малко прекалено дълъг, но исках да бъда изчерпателен и да ви пред, да ви представя всички е, предприяти крачки напред и мерки в тази област. Благодаря ви за вниманието. Well, um, Мисля, господин заместник председател, че заслужихте аплодисментите си, защото успяхте да представите поредица от много интересни инициативи и то доста от тях в съответствие с изиск... това, което ние искахме. И така, сега мисля да дам думата на колегите. По трима мисля да направим групите, тъй като имаме доста време. Нека да ви кажа кой е в списъка на е, пожелалите да говорят. Господин Шваб, Кампос, Безой, Къми, госпожа Рула, госпожа Штайлер, господин Абат. Някой друг? Госпожа Рапти, някой друг? Да ви дам по минута на човек, за да сме сигурни, че ще могат всички да се изкажат и да си зададат въпроса за половината част, който имаме на разположение. А, господин Бозотил, извинете, пропуснах ви вас. Така, 11 имена на колеги съм записал. И ако можете да ограничите въпросите си до една минута, ще бъде чудесно. А разбира се, ще включа и стоп часовника. Благодаря. Дам думата на първи изказващ се, господин Шваб. Благодаря, господин председател. Вие сте заместник председател на комисията и ние работим много добре с вас. Знаем, че с малките и средни предприятия въпросът е много сериозен, защото ние трябва да ги защитаваме, тъй като те се оказа и по време на кризата с гръбнака на европейската економика. Така че а, не само трябва да ги подпомагаме, но трябва и да ги защитаваме, в, да положим всички усилия да повишим тяхната конкурентоспособност, за да продължи да ги има. По отношение на стандартизацията има много положителни неща в, в тях, но мисля, че е редно да се включат мобилните телефони, а, касетите, а, които се подменят на принтерите и а, копирните машини и така нататък. Следващото, което искам да отбележа е във връзка с а, директивата за децата. А, нашата нашите стандарти, нашите изисквания са по-високи от останалия част на света, но чрез комитологията ние поискахме да се промени а, нещо, за да имаме един преходен период или нещо, за да можем да избегнем преминаването през тази дълга процедура. Благодаря, господин а, Шваб. Професор Крилигам. Да, благодаря, господин председател че а, благодаря и на господин комисаря за това, че отново е при нас. Съвсем накратко. Прегледа на законодателната рамка е много важен. При моето посещение в Унгария от основно беше така, концентрирано вниманието върху качеството на предлаганите услуги а, за, и а, тяхната ефективност. Трябва да се намерят средства което да, които да ни дадат възможност а да контролираме дали се спазват всички изисквания в законодателството на Европейския съюз по отношение на хората, които получават договори като изпълнители и най-вече подизпълнители. И за това искам да попитам, имате ли някакви планове за модернизирането? на този механизъм, защото изглежда старите правила все още се спазват, а, което намалява ефективността. Що се отнася до малките и средни предприятия, ставаше въпрос не само за финансова подкрепа, но и подходяща правна рамка, законодателна рамка. Бих искал да ви помоля да изразите а, своето а, мнение по отношение на а, една голяма програма, която обхваща 39 държави, не е само 27-те държави членки, а, която касае малките и средни предприятия. И знам, че те работят в близък контакт с комисията, а тази програма е ЮРЕК и много бих искал да научим нещо повече. Да, благодаря. А сега Бузули. Да, благодаря, господин председател, господин заместник председател на комисията. Благодаря ви, че сте сред нас. А наистина функционирането на единния пазар трябва да бъде а, регулирано така, че да подпомага, да бъде в интерес на, на производителите и потребителите на Европейския съюз на първо място. Но има доста неща, които заслужават а, вниманието ни и внимателното проследяване на тяхното развитие. А, в моя доклад а, Евро... един европейски пазар и малкия бизнес, аз посочвам, че има мерки, които ще позволят на малките и средни предприятия да се възползват от наистина многото ам, положителни неща на малкия, на общия, на единния ни пазар за малкия бизнес. Европейския инвестиционен фонд е- или а, програмата за сътрудничество и инвестиции, това са а, ме, с, а, е, средства, източници, които могат да предоставят средства, но доста от МСП не са запознати с тяхното съществуване. Какво би могло, господин комисар, да се направи, за да се популяризира съществуването на такива финанс... а, източници за финансиране. А също така искам да ви попитам, а, имате ли някаква дата предвид, приблизителна макар, а за а, влагането в работа или по-скоро на започването на работният а, етап а, в а, реалния живот? Да, благодаря. Нека да дадем възможност на комисаря да отговори на тези първи три въпроси и след това ще продължим. Благодаря. Първо бих искал да ви благодаря за въпросите и ще, ще ви кажа какви, са, какви действия сме пред, предприели за малките и средни предприятия. И благодаря на колегата за отличния италиански. Наистина удоволствие да го изслушам, но аз не бих могъл да говоря неговия матерен език. Сега, наистина ние отделяме голямо значение и правим всичко възможно за растежа на малките и средни предприятия, които са гръбначния стълб на нашата економика. Ние наистина искаме да е, наблегнеме на реалната економика, малките средни предприятия и е, развитието на промишлеността. Малката и средни предприятия трябва да бъдат новаторски, за да бъдат достатъчно конкурентоспособни на вътрешния пазар, но и на международния пазар. И както каза господин Бозой, те трябва да имат достъп до а, е, заеми защото едно голямо предприятие може да се развива със собствени ресурси, но малките и средни предприятия трябва да бъдат подкрепени от е, финансови институции. Както знаете, се опитваме, опитваме се да промениме правилата с е, комисяра Куинът Куин за да може в следващата рамкова програма да има доста повече проекти и улеснения за малките и средни предприятия. Регламента Марко Поло всъщност е точно това. стандартите за регистриране на изделията са преведени на всички езици на Европейския съюз и намалихме с 90% на практика процедурите за регистриране. Миналата седмица бе организиран форум за на тема достъп до заеми за малките и средни предприятия. Мисля, че това е един важен сигнал за малките и средни е, предприятия предприятия участва и администратора на лондонската борса, което това беше един много важен сигнал а, от а, финансовите среди. Той каза, че съществуват а, средства, съществуват а, за малките и средни предприятие, но трябва да има план за публично-частно партньорство за финансирането на малки и средни предприятия. Това е много важно, защото когато лондонската борса, която е символ на финансовите институции, на финансовия свят, е, реши да подпомогне малките и средни предприятия, това означава, че наистина нещата се променят. Не става дума да бъдем против банките, финансите, финансовите услуги. Просто искам да кажа, че банките и финансовите институции трябва да бъдат в услуга на реалната економика. Трябва да можем да имаме достъп до частни, е, частни средства, до частни е, до частно финансиране, както и до средствата е, вписани в 8-та рамкова програма. Както каза, ще се опитаме да направиме кратка, крачка напред и да дадем конкретни отговори на въпросите, които се поставят. Отговарям на господин Декампус особено, що се отнася до стандартизирането на, на електрическите превозни средства и едините стандарти. Що се отнася, както казах, до е, електрическите е, коли, е, трябва да приемеме разпоредби до края на тази година. времено съществуват стандарти за безопасност, единни стандарти за безопасност, които ще бъдат, ще станат задължителни за голяма част от тях. Бяха променени някои разпоредби и бяха включени специфични за електрическите коли рискове. Стандартите ще бъдат задължителни от ноември 2011 година нататък. Става дума за новопроизведените е, електрически коли, а от 2014 година стандартите и нормите ще бъдат задължителни за всички. Както казах, аз под подкрепям въвеждането на антиблокиращи спирачки, спирачни системи комисията за сега обаче комисията не разполага с а, а, митнически служби, нито с полиция, която да може да а, извършва надзор на пазара, така че сътрудничеството и надзора може да стане с помощта на държавите членки. Работиме също така по разпоредби упра... е, за сътрудничество с трети страни и надзора, който може да се упражнява в пристанища на трети страни. Важно е и е, необходимо е да се работи с митническите е, служби на а, трети страни. Примерно Ро, Ро, Ро, Ротердам може да развие сътрудничество с а, други пристанища за възможност, а, примерно, а, на извършване на проверки и така нататък. времено смятаме да извършим проверки за А, относно подготовката на държавите членки за приложението на директивата за детски играчки, която влиза в сила през юли. И държавите членки трябва да направят всичко възможно за най-спешното транспониране на директивата. А, що се отнася до малките и средни предприятия с преразглеждането на Small Business Act, Заместник генералния директор господин Тайера стана така наречен посланник на в тази област и той ме придружава в държавите, различните държави членки, където ние представяме измененията внесени в Small Business Act. Бяхме в Великобритания, в Холандия, скоро ще отидеме в България, в Франция. И е, при представенето на е, тези промени съм придружен от е, моят сътрудник и съответните държ, държави членки биха могли също да назначат или посочат посланник или посланничка, който ще бъде натоварен с приложението на, този, на това ново законодателство и тези посланници или представители ще работят в тясно сътрудничество с посланника на малките и средни предприятия на Европейския съюз, ще могат да заседават заедно и ще е, свикаме и съвета, който ще е, посвети своята работа изключително на развитието на малките и средни предприятия. Е, тази инициатива бе подкрепена от е, много държави членки. Някои държави вече посочиха подобен посланник. Обикновено става дума за директори в, от съответните министерства. Италия, Франция са посочили такива лица. Малта ще го направи е, в най-скоро време. Миналата седмица в е, Мадрид разговаряхме с министър Себастьян Оан, който посочи коя, е, коя ще бъде кое лице ще бъде посланничката на малките и средни предприятия, натоварено с приложението на законодателството. Това бе широко обсъдено с мин, съответните ресорни министри в отделните държави членки, в Обединеното кралство. Навсякъде наистина насърчаваме различните действия, предприяти в този смисъл и с удоволствие отбелязвам, че Обединеното кралство набляга на растежа на реалната економика, като подготвя широкомащабна помощ за малките и средни предприятия. Трябва да, трябва да подчертаеме това, защото приноса на Великобритания е голям в тази. Благодаря много. Ценим високо казаното от вас до тук, защото за а, играчките а, наистина директивата е изключително важно да бъде променена. Като поглеждам времето, Искам да помоля шестимата, които следват в списъка, да, зададе, да зададат много кратки, много ясни а, въпроси. Ако можете да се придържате все пак към една минута, ще дадете възможност на господин комисара, макар и за кратко, да даде някакъв отговор. Моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Господин комисар, радвам се, че толкова редовно идвате на съвещанията на нашата комисия. Искам да изразя. възхищението си от работата, която беше свършена по законодателството, свързано с стандартизацията. а вашите служби много внимателно следят линията, която ние а, искаме да а, бъде следвана и наистина а, не става въпрос за революция, а за едно добро постепенно а, движение напред. Искам да задам а, въпрос за системата Галилей конкретна информация за трансферирането на управлението и администрацията в Прага. Има ли някакви проблеми от чешка страна и кога ще бъде реализиран този трансфер? Благодаря. Верно, че имате конкретен интерес, но това не е съвсем въпрос в нашата сфера като комисия. Госпожа Рюле, да, ще се опитам да бъда много кратка. Благодаря за сътрудничеството по а, дебатите за строителните продукти. Евростандарта като въпрос в този контекст е много важен. А обществените поръчки също са много важни в тази сфера. Иновативните е, процедури или процедурите, свързани с регистрацията на иновации, наистина никак а, не кратка или лесна. Освен това, надзор на пазара. Казахте също така, а, че а, прегледа на директивата по а, безопасността на стоките изобщо а, е много важна също така. И това, което искаме накрая да кажа е по играчките не отговорихте на въпроса на господин Шваб. Имаме проблем с някой, в някои държави членки с реализацията. Ам, струва ми се, че чрез кометологията ще можем по-бързичко да се приложи това. Госпожа Штайла. Да, благодаря, господин комисар. По пазара и организациите, които осъществяват надзора върху него. Има проблеми очевидно в някои държави членки и какво се прави, за да се засили ангажимента на държавите членки по надзора на пазара. И искам да попитам, защо 17 държави не, не осъществяват директивата а, за играчките? През януари в дебата разисквахме елементи от състоянието на строителния пазар или пазара на строителството. Може би не е лошо и годишен такъв дебат да проведем. Да, благодаря, господин Абат. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Поздравявам ви за това, което правите. Първият ми въпрос е свързан с закона за малките и средните предприятия и особено връзката с автомобилната индустрия. Първо, ще има ли законодателни актове за подизпълнителите и основните изпълнители? И в съобщението за суровините не се споменава, ще има ли развитие в тази област и като председател на интергрупата за младостта, можете ли да кажете нещо повече за младите предприемачи? Благодаря. Благодаря. Господин комисар, въпросът ми е съвсем прост. Неодавна съвместно с комисаря Бърние съобщихте за една инициатива за извън европейските инвестиции в Европейския съюз, т.е. Да оценка на въздействието, което могат да имат някои външни инвестиции в Европейския съюз в един или друг отрасъл на нашата промишленост. Можете ли да развиете малко по тази тема? Благодаря. Mrs. Rapti. Благодаря. Повечето от въпросите бяха вече зададени и аз искам да благодаря на господин комисаря за всичко, което предвижда да направи в областта на играчките. Подчертавам това, защото съм от хората, които по време на дебата в пленарна зала през декември изразиха негодование – и благодаря за положените усилия. През декември се споразумяхме да разгледаме резултатите. Давам ви до края на годината да дадете окончателен отговор. Господин Бусутил. Eh, благодаря, господин э, председател. Бих искал да благодаря на комисара Таяня за казаното относ, отново, относно новите процедури за регистриране на а, леките коли. Какво ще стане с разпоредбите, които вече съществуват, които гласувахме преди 4 или 5 години? Тези ние въобще не, не, не знаеме докъде, докъде, докъде се стигна дали, тя, дали това предложение е в съвета или е връжното на... Съжалявам, господин комисар, че имате толкова малко време, но надявам се, ще успеете да очертаете поне важните неща. Благодаря ви. Що се отнася до директивата за играчките, намерението ми е, както вече споменах, да напредна в тази област, особено по отношение на най-опасните съставки, кадми и други. Ние вече имаме и становище на експертите, ще, се, ще стъпим на тази основа. Що се отнася до строителните продукти, аз бях поел ангажимента да представя един пътен лист за прилагането на директивата за строителните продукти и ще го направя. Ще ви представя в най-кратък срок едно предложение, е, госпожо Руйле, е, за е, по отношение на наблюдението, контрола на пазара, ще повторя това, което вече казах. Може да възприемаме добри стандарти, но трябва държавите членки да ги прилагат. Ние не можем всичко да контролираме. Ще ви дам един пример. Мога да отида в пристанището в Ротен, дам да кажа, ето комисията би желала да прилагате нормите, но повече от това не мога да направя. И ако комисията имаше собствена митническа полиция или гранична полиция, да, но в случая аз не мога да направя нищо повече от това. По отношение на Еразмо за младите предприемачи, да, е, дебата е открит. Е, е, той засяга и бюджета за следващата година, следващата финансова рамка. Парламента ще играе съществена роля. И е много важно за защита на МСП да се е, наблюдават всички отрасли, за да може да се прилага една последователна политика. Защото извън хоризонталните аспекти трябва да се предвиди силна подкрепа за МСП. За Галилео. Знаете, че е, аз съм убеден, че Галилео не трябва да... не е само итало-германо-френски проект, където има силна космическа индустрия. Този проект засяга всички държави членки и аз съм убеден, че е изключително важно да е, агенцията в Прага да работи последователно. Миналата седмица подписах в Мадрид споразумение с испанското правителство за трето седалище в Испания, в Мадрид, в базата в Торехон. Имаше въпрос на господин Грип за инвестициите извън европейските инвестиции. Това, което всъщност обсъждах с господин Барние, разбира се, и председателя на комисията трябва да отчете това, за да се вземе решение. Аз съм политик и отчитам политическите проблеми. Искам ясно да заявя, че позицията ни не е протекционистка. Ние сме за нарастване на външните инвестиции в Европейския съюз, включително на точно инвестиции от външни източници. Ние сме за това. Вие ми зададате този въпрос. Имаше въпроси за защитата на европейското ноу-хау. Всъщност трябва да разполагаме с инструмент, който да подчертава качеството на европейските индустриални продукти. Така ще защищаваме качеството и ноу-хауто защото има външни за Европейския съюз интереси, които искат, търсят нашето ноу-хау, което да изнасят далеч извън нашите граници. Тъй като е много по-лесно да се придобие ноу-хау и след това едно предприятие да бъде е, леко полека притиснато до, до, до, до докато стигне до фали, отколкото да се разработи същото ноу-хау в друга държава, започвайки от началото. Между другото, данни на тайните служби е, посочват, че има някои е, извън, външни за Европейския съюз индустриални сектори, които се опитват да придобият и да изнасят ноу-хау от европейската индустрия. Трябва да се реши този проблем. Това не означава, че аз трябва да взема решение, но е, трябва да видим какво става в Китай или другаде, защото има норми, има стандарти. Трябва да наблюдаваме е, нашите отрасли. Има писмо от 6 министър Италия, Франция, Германия, Испания, Португалия и Полша, беше публикувана и статия в вестниците Le Monde. Проблема е сериозен и комисарът отговаря за индустрията е длъжен да обсъди този проблем с комисията, с всичките комисари. Проблема е ключов за нашата економика. И пак ви казвам, все пак тук не става въпрос за протекционизъм. Ще опровергая всеки, който твърди, че в тези мерки или в тези, този размисъл за бъдещи инициативи има протекционистски дух. Просто трябва да се реагира срещу деянията на тези, които искат да откраднат, да си присвоят европейското ноу-хау и да го изнасят другаде. Що се отнася до превозните средства, мисля, че трябва да продължим усилията в започнатата посока. А на въпроса на господин Булсотил, не знам какви бяха резултатите от миналото предложение, но когато разполагам с по-ясни резултати, ще ви ги съобщя, за да може да имате пълна информация. Мисля, че така отговорих на всички въпроси. Аз съм изцяло на вашето разположение за допълнителни уточнения. Знаете, че винаги с готовност се срещам с вас и тук, и в Страсбург, където отделям цял ден за срещи с парламентаристи. Знаете също, че целият ми екип е на ваше разположение, за да ви предостави всякаква информация, включително и техническа, за да си вършите по-добре работата. Uh, uh, Благодаря много, Антонио господин заместник председател на комисията, за това, че отговорихте толкова подробно и внимателно на нашите въпроси. Вашата работна програма е изключително подробна и доста разширена и наистина успяхте да ни представите един работен вариант, съкратен на всичко, което имате намерение да правите и се надявам, че ще се виждаме още много пъти в парламента. <clears throat> Радвам се, че успяхте да отговорите и да изразите мнението си във всички онези а, теми, в които а, интереса на европейците е болезнено силен. Така че искам да ви благодаря, че дойдохте. Още веднъж благодаря на преводачите за това, че ни оставиха да поработим малко по-дълго от работното им време. Ще продължим в 4.30 по, с изслужването на а, дву- и колесните превозни средства с господин Ван Декам. Надявам се да се видим всички в 4.30 Координаторите ще се срещнат в 3 часа, за да поговорим за работната си програма. Благодаря.